и продължаваме работата, която приключихме на 5 юли. Документите още от протоколът от 5 юли е раздаден. Има ли възражение? Не.